бюджетен контрол, няма възражение, приема се. Освен това имаме искане от съвета за първо четене. Комисията също е дала своята позиция, като в протокола от днешното заседание имаме заглавието, както и срока, който започва да тече от утре 7 февруари, срока за отговор от страна на парламента. По точка разни имаме резолюциите по нарушаване на правата на човека и върховенството на закона. Започваме с ситуацията в Тайланд. По резолюцията ще дам думата на госпожа Декайзер минута и половина. Благодаря ви, господин председател.